и изказване на вице-президента на Комисия Върховен представител а, за външни работи и политика в областта на сигурността, свобода на вероисповеданията и културното многообразие. Първият оратор е господин Куркулас от името на госпожа Ештън. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Въпросите, е, които се засягат в парламентарната проекторезолюция са много разнообразни и широки. Позволете ми да коментирам е, от името на е, заместник председателя на комисията Кати Аштен по някои въпроси, които бяха повдигнати в днешния дебат. Европейския съюз продължава да защищава принципите, на които е изграден зачитането на правата на човека, демокрацията и правовия ред. С прилагането през юни 2012 година на стратегическата рамка за човешките права и демокрацията, Европейския съюз напомни, че в целия свят мъжете и жените искат да живеят в свобода, в отворени демократични общества. Европейския съюз се ангажира с засилени усилия за подкрепянето на универсалността на тези ценности. Един от първите резултати на стратегията от 2012 година беше прилагането на приемането на насоките на Европейския съюз за свободата на вероисповеданията, която да се прилага във външните политики на съюза. Те са раздадени на делегациите, за да може те да се ангажират по-добре в двустранен и многостранен порядък с трети страни, най-вече в борбата срещу всички форми на религиозна или верска нетърпимост и за прилагането на съответните резолюции на ООН в тази сфера. Освен това, в едно съвместно изявление от 20 септември 2012 година, Върховната върховния представител и представител на три организации. Организацията за ислямско сътрудничество, Африканския съюз и Арабската лига призоваха за мир и толерантност между религиите изразиха общото вярване в основното значение на религиозната свобода и, и веротърпимост и също така заклеймиха изказвания а, на религиозна омраза. Те също така заклеймиха на силието и нападение срещу дипломатически мисии по света. И те а, призовават всички лидери, независимо от това дали са а, религиозни или а, а, светски, да а, спазват толеран, толерантността и а, диалога. Вице-президента Кати Аштън и службата по външните дейности и господин Лабринидис направиха а, по-нататъчна стъпка и заклеймиха религиозната дискриминация, където и да се случва тя. Госпожа Аштън а, много висок, на, на много висок глас заклеймява а, дейно, действия, например, в Южноафриканската република с мерки, наказателни мерки по религиозни причини. Тя изрази загриженост по повод уязвимостта на малцинствата. Тя също така изрази подкрепа на усилията, направени от преходните власти, да насърчат диалога и инициативи за медиация. Европейския съюз се ангажира ангажира с инициативи на междукултурен и междурелигиозен открит диалог с взаимно разбиране, включително в рамките на ЮНЕСКО. Алианс на цивилизациите на ООН и други сродни организации. С подписването на меморандума за разбирателство между ЮНЕСКо и Европейския съюз беше направена нова стъпка към утвърждаването на демокрацията и правата на човека и а, устойчивото развитие. Именно за това Европейския съюз насъпчава силно многостранно сътрудничество. Е, финансирането на проекти на ЮНЕСКО включва обучение на експерти в е, Йордания, управляване на културни проекти в трети страни също така, запазването на живото историческо наследство в е, Египет и Йордания, включително и културното наследство в Тимбукту. Образованието и културата са основни стълбове на демокрацията. Образованието ще бъде много важна част в рамката на развитието. Зачитата на правата на човека, включването, културното многообразие, обучение през целия живот и обучение на хората да могат да живеят заедно ще доведе до ем, отговорно гражданство и устойчиво развитие. Ролята на ЮНЕСКО продължава да бъде много важна. Ние виждаме културата като двигател на развитието и подкрепа за култура, подкрепа за развитието. Срещата на високо равнище в Нью Йорк на 5 май, организирана от ЮНЕСКО, ще покаже много важната връзка между културата и развитието. Европейския съюз също така защищава а, многообразието на и, а, културния израз. Ние много допринесохме за при, приемането на конвенцията на ЮНЕСКО през 2005 година и това е едно от основните ни а, мотиви е, да разглеждаме и да поддържаме развитието на културата и в трети страни под ръководството на комисара Василио и с активното участие в, на нашата делегация в, в Пекин, Китай беше пилотен проект в демокрацията между двете страни и наистина един пример в двустранните отношения. Председателят на службата по външни въпроси, господин Пьер Дрюмон, назначи състав, който да насърчава сътрудничеството в тази сфера. Външния координатор много активно създава контакти с редица заинтересовани страни, които са дълбоко ангажирани в международната културна сфера. Инициативата, инициативата Повече Европа, която се подкрепя от гражданското общество, обединява няколко участници Резолюцията на парламента справедливо подчертава значението на борбата срещу смъртното наказание. Ние имаме а, много силна и принципна аболиционна политика. Не смятаме, че никакви културни разлики не могат да бъдат използвани за оправдание за отнемането на човешки живот. А, винаги сме заклеймявали използването на смъртното наказание във всяка държава, в каквито и да са обстоятелствата. Не сме спирали да подчертаваме а, без а, жестокостта на, е, и а, невъзвратимостта, необратимостта на това жестоко наказание. Въпреки това обаче а, има случаи Европейския съюз, обаче изигра много важна роля за приемането на резолюция на мораториум за а, екзекуциите и това беше прокарано в заседанието на а, Общото събрание. Следващия оратор, госпожа Янако. Благодаря много, господин председател. Искам специално да изразя благодарност на господин Куркулас, който днес представлява върховния представител а, и който в своето изказване се спря на всички въпроси, съдържащи се в документа. Културните и религиозни различия нееднократно са използвали като средство за подклаждане на връжди и за насърчаване на теорията, че са неизменни и непреодолими. Това налива вода в мелницата на ксенофобията е, има редица религиозни малцинства, които страдат от това. Е, това се отнася и за християни, и за мисулмани, и за юдеи. Различни групи от населението понякога и както и разбира се представители на различни религиозни течения в една и съща религиозна общност т.е. става дума за религиозно разграничаване, а в Европа това буди загриженост, защото ние имаме своите принципи, имаме а, конвенция на съвета на Европа, имаме конвенцията за правата на човека, имаме европейската харта, но все пак в сферата на търговията, на раз... помощта за развитие трябва да работим с такива хора. Въпросът е как Европейският съюз съюз да използва тези средства не за да налага своите политически възгледи или европейски бюровъзрения, а да създаде климат на разбирателство и взаимно зачитане, защото така можем да гарантираме повече демократични права в различни държави и различни политически системи. Службата за външни отношения действа в зададената от нас рамка, и парламент... но и парламентарната дипломация играе също много важна роля, а да не забравяме и културните отношения. Но всички те залагат на образованието. Това е най-важният инструмент. Разбира се, не бива да подценяваме равнопоставеното третиране на половете, как се отнасят различни политически системи към жените, дали култур, това оправдава културните отношения, Тоест, не бива в никакъв случай да забравяме, че ксенофобията не е присъща само на една религия. Затова благодаря на министрите и на председателят на съвета за работата по всички тези теми в през изминалите месеци. Това е последното ми изказване в Европейския парламент. Няма да се кандидатирам отново, за това благодаря на ръководството и на всички колеги, а също и да изразя надеждата, че ще продължи работата по тази посока и ще направим бързи стъпки по пътя на демокрацията за едно ново поколение. Благодаря, казва председателя. Давам думата на госпожа Гомеш. Уважаеми аз искам да се вързам върна на казаното от госпожа Гианико, Гианоко. Искам да й благодаря за това, което каза, за това, че бе прието предложеното в доклада. Насърчаването на основните ценности, свободи, които са всеобщи, е, е много важно и всичко това следва да бъде отразено в външната дейност на Европейския съюз, в двустранните споразумения, в търговската политика – и света става все по-глобализиран, взаимният диалог, познанията придобиват все по-голямо значение. Това не може да бъде подменено с нещо друго. Когато говорим за изграждането на една общочовешка цивилизация и споделени ценности – Следва да водим битка срещу всички видове дискриминация, нетолерантност, ксенофобия в един свят, който не е преживял края на историята с рухването на Съветския съюз, въпреки това имаме етнически, социални и други различия, които могат да бъдат използвани като средство за уронване на сигурността и спиране на прогреса. Беше спомената Централно Африканската република, където се извършват ужасни престъпления в името на религията. Нека не забравяме, че екстремизма и тероризма, основан на религиозния фанатизъм, води до много жертви, но предимно извън Европа. Говорим за ислямски тероризъм, но жертвите там сред мюсулманите са много повече, отколкото другаде по света. Следва да водим битка срещу всички онези сили, които искат да използват вероисповеданията, за да постигат свои цели. В парламента говорим често за защита на младсинствата в Близкия изток. Говорим за зловредните кампании за прогонване на граждани от градове, в които са живяли векове наред. Всички тези мюсулмански общности всъщност се явяват основни жертви на тероризма в Близкия изток. И само искам да добавя, че Европейският съюз е длъжен да полага усилия ценностите ни да бъдат защитавани и това въжи и за резолюциите, които се приемат. Беше прекъснато оратора господин Штадлер. Госпожо, господин председател, господин министър, от десетилетия не сме ставали свидетелство на такива преследвания срещу християни, както последните години. Ще припомня Пакистан, Иран, Ирак и Сирия. В тези страни, особено в Ирак и Сирия, цели общности от християни, които са сред най-старите християнски общности в света, те се и и, и изкореняват. Това е резултат от погрешна политика на Запада, за която и ние е, сме виновни. И нека да най-сетне да се застъпим за християните, които на практика остават беззащитни, ако ние не ги защитим. По точка 30 там се о, постановява принципа на взаимната, е, на взаимната условност. Добре, но къде е тази реципрочност по отношение на Турция, защото е, Турция е преследва не само християни в собствената си страна, но подкрепя банди, които действат е, по границата с Сирия и избиват отново арменци. Отново арменците са избивани в Турция и Европа отново гледа безучастно. Знаете, че това през миналия век е е, сме, Турция е извършила първия геноцид, а що се отнася до центъра на е, крал е, Абдулах, това е просто един смокинов лист в, ли, в Виена. Нека не го вземаме сериозно. Сега господин Бреда. Благодаря. Благодаря, господин председател. По време на този бан, мандат на няколко пъти съм се обръщал към различни коалиции, които се занимават с, с религиозната свобода, особено по тези резолюции, които обсъждаме всеки четвъртък след обед. Много пъти трябва да заклеймяваме актове на насилие, независимо от това дали става дума за насилие насилие срещу християни, мюсюлмани или бахайци. Става дума за нарушаване на човешките права, защото тези хора са членове на някаква религиозна общност. Също така а, сме а, заклеймявали решенията да се закриват храмове. А, тук сме обсъждали също така и гоненията на християни в Пакистан. Много е важно да имаме последователна стратегия на действия в Европейския съюз, за да можем да се справим с разпространението на нетолерантността. Именно за това казаното от колегата Янако е много важно в свят на културни и, различ, и религиозни различия, това се оказва един много деликатен въпрос. Той разделя а, членовете на Комисията по външни отношения. А, много се надявам, че текста, който ще бъде гласуван, ще може да ни позволи да се обединим около някои основни идеи и основни принципи на действие, които са много ясни. Напълно съм съгласен с колегата Янако, че културните и, раз... и религиозните различия много често се използват, твърде често се използват като претекст за сериозни нарушения на правата на човека. Те са все повече и повече източник на поляризирането на конфликтите и на екстремистско насилие. Трябва да се вгледаме какво става в Нигерия в момента. Опита и а, нападението в Абуджа с, с много жертви. от началото на тази година 1500 души са загубили живота си в тази държава. И това е нещо, което не можем да приемем в нашата стратегия. Трябва да бъдем последователни и решителни. Да подчитаме системно, че а, нетолерантното приемане на всякаква религия не е съвместимо с а, а, европейските ценности. Следващия оратор госпожа Любчева. Подкрепям резолюцията относно външната политика на Европейския съюз в условията на културни и религиозни различия, защото ние като представители на различни политически групи, но и представители на гражданите на Европейския съюз се нуждаем от ясни и общи принципи, върху които да градим отношенията си с външния свят европейският съюз обединяващ държави с различна национална и културна идентичност е организиран като съюз на ценности имащ отговорната задача да провежда външна политика която не нарушава суверенитета на неговите членове и на трети страни и която защитава правата на човека. в този смисъл зачита културните и религиозни различия на хората. културните и религиозни различия често стават източник на напрежение и конфликти а това не бива да продължава. вместо за толерантност мир и стабилност днес говорим за фундаментализъм екстремизъм ксенофобия. това не са непознати за европа явления. в историята сме се сблъсквали неведнъж с тях и следва да предадем опита си на онези страни които днес са подложени на подобни рискове. всичко това налага нуждата от външна политика създаваща условия за развитие на стабилна демокрация международно сътрудничество и готовност за конструктивно разрешаване на глобални въпроси. европейският съюз не бива да спира да насърчава политическа култура на толерантност откритост секуларизъм както и развитието на демократични институции по света европейската външна политика днес определя развитието на ключови региони и от нейния характер зависи дали ще съумеем да спасим човешки животи да гарантираме мир стабилност устойчивост за всички идващи поколения. тези политики тепърва ще определят бъдещето ни. много примери от днешния ден подкрепят идеите на резолюцията сирия и милионите бежанци; тук ще посоча екстремизма и ксенофобията с които очевидно още не сме се преборили. в моята страна например навлизането на множество бежанци предизвика негативни реакции. тук ще припомня за украйна където за съжаление наблюдаваме влиянието на културните и етнически различия. защитата на правата на етническите малцинства е част от този проблем и не бива да занижаваме нашите европейски критерии. всичко това трябва да бъде положено в дългосрочен план и дългосрочни решения за да има гарантиране на вътрешната и външната стабилност. благодаря. Следващия оратор е господин Господин председател, Европейския парламент има много важна роля и важни правомощия в борбата за човешки права. За равнопоставено третиране, недискриминация, правата на децата като най-уязвими е, обществени групи. С правото на свободно, на своб, религиозна свобода е особено важен елемент. Ние сме заложили тази свобода в нашите документи. Имаме резолюции, имаме насоки на Европейския съюз това отношение. Дали това е достатъчно? Оказва се, че не, защото в много случаи в страните, в които поддържаме най-благоприятни за тях отношения, като да речем че такива, които получават хуманитарна помощ, имаме различни програми за сътрудничество, включително и асоци... Е, преговори за асоциирано сътрудничество от различни мониторингови организации научаваме, като речем организацията от е, Отворени врати, че в е, Северна Корея се нарежда на първо място сред държавите, преследващи християнството, които се смятат за държавни врагове. Сходно е положението и в Сомалия. Вярно е, че правителството в Могадишо е много по-умерено, но все пак ставаме свидетели на разрушаване на християнски храмове Същото е положението и в Пакистан. Той се нарежда на, сред държавите, които преследват християнството и е, е, води тази незавидна класация. Централно Африканската република е друга държава в, с особен риск. Вече сме говорили за там, защото управляващата коалиция се отнася с брутална на насилие към християнските. християните. Същото се отнася и за Сирия, да припомня, че хората там са длъжни да бягат, но и 2 милиона и 500 хиляди от а, а, местното малцинство, е, което, ръково, което е, говори езика, на който е говорил самия Исус Христос, е обект на преследвания, арамейския. Но има и много други християнски и други религиозни мълцинства, които са обект на преследване. неодавна в този списък се наредиха и кримските татари. Много са случаите на драматични събития, когато хора се избиват поради религиозна принадлежност и се разрушава тяхното материално наследство. Сега господин Хюи, две минути. Благодаря, господин председател. През тези пет години а, е, ясно да а, отдадем а, дължимото на културната културното многообразие. Това оставя, остава предизвикателство в Европа. Аз се надявам, че, те, че разликите от ляво и от дясно в нашата пленарна зала ще бъдат преодолени и ще се окаже уважение на всички вероисповедания. В доклада по правата на човека се поставя еднак акцент върху економическите, социалните и културните права и се надявам, че утре а, вотът ще бъде справедлив. В Обединеното кралство се критикува а, мултикултурализма. Много съм разтревожен, че групата на европейските консерватори и реформатори гласуваха в полза на смъртното наказание. И аз мисля, че това наистина е петно в репутацията на моята страна. Параграф 30 съдържа а, а, включване на правата на човека в търговските споразумения на Европейския съюз. Знае, че тогава, когато се позоваваме към тези клаузи, обикновено това е невъзможно. Поради възможността да. Трябва да се борим с религиозната дискриминация в собствените си страни и в други страни. Искам да благодаря на всички, които поздравяват оратори, които а, правят, а, изнасят последните си изказвания. Аз се надявам, че ще се върне. Искам да благодаря на организациите, които защитават правата на човека, за привилегията да работя с тях секретара на моята партия създаде една етична политика за мен. Работата да работя за един по-добър свят трябва да бъде основана на морална религия и трябва да се прави много ясна а, разлика между това какво е добро и какво е лошо. Господин Свенсън, три минути има думата. Благодаря. Аз съм политик от 50 години, през последните 5 години бях в Европейския парламент. След толкова много години се чувствам малко странно, леко съм натъжен, че произнасям последното си слово. Изключително съм благодарен за това, че можах да бъда част от този парламент 5 години. Трябва да си призная, че ще си го спомням с топли чувства. Този парламент се бори за правата на човека и свободите не е достатъчно само да споменаваме тези неща. Трябва да постигаме успехи. Говорим за економически растеж и аз, господин председателю, напълно уважавам такава една логика. Но ако има едно нещо, което трябва да има значение за нас, този парламент, като депутати, то е демокрацията. Трябва да защитаваме демокрацията, да я отстояваме, защото всеки отделен човек има права, независимо от вероисповедание и раса. Всичките имат своите основни права. Няма да правя тук списък, защото винаги в списъците пропускаме по нещо, но всеки отделен човек има своето достоинство и права, това не е нещо, което ни предоставят нашите правителства, това е нещо, което е наше изконно право. И още нещо, което не можем да отречем. В целия свят се извършват преследвания, особено срещу християните заради тяхната вяра. Има международни организации, за правата на човека, което казват, че 80% от преследванията са срещу хора, които изповядват християнската вяра. Очевидно няма причина защо да не се преследват и други хора, но трябва да подчертаем, че предимно се преследват християни. Аз оставам с впечатление, че ние понякога се крием от този факт. Но нека не се страхуваме да заявим своята идентичност. Говорим за върховенство на закона, свободата на словото и какво ли не, но никой няма монопол върху това. Трябва да станем и да кажем какво всъщност се случва. Нашите корени идат от християнството и не бива да се срамуваме от това. Не бива да бягаме от тези разговори, защото става дума за толерантност, за приемане. Ние си имаме собствени ценности, имаме си своята самоличност и трябва да я отстояваме. Господин председателю, позволете сега да кажа, че имам едно най-съкровенно желание и това наистина е последното ми слово в този парламент, но съкровенното ми желание е конвенцията, Европейската конвенция за правата на човека да бъде водеща в бъдещия парламент. Благодаря ви много за тази реч господин Зала за една минута. Колеговия. Уважаеми колеги, Нашата задача не е да подкрепяме различните вероисповедания. Ние трябва да подкрепим свободата на вероисповеданията. Секуларизма не означава атеизъм. Това не означава, че ако едно общество е светско, това е функцията на държавата, която трябва да осигури свобода на всички вероисповедания. Задължение, дълг на държавата е да гарантира гражданското общество. Държавата трябва да бъде светска, за да може да осигури свободата на а, мнението. Това е съдържанието на веротърпимостта и държавата трябва да бъде гарант за тази свобода, което трябва да бъде отразено и в нашата външна политика. Защита на свободата на всички вероисповедания. Това изглежда нещо съвсем очевидно, но то не се прави в Европа ние задаваме някои от тези постулати. Има две грозни явления, с които се сблъскаме. Едното е злоупотребата с религията и друго, другото явление е преследването на религи, религията и разрушаване на свободата. Злоупотребата с религия е на лице, когато религията се използва за идеологически цели когато религията се е, използва за извършване на злоодеяние, когато милиони хора са преследвани и избивани в името на религията. И не само в ислямизма, както и с явлението Путин, който заплашва Европа, който се прави на защитник на християнството, докато е всъщност един убиец и агресор така че нека не смятаме, че защитава християнството. Има обаче и други явления. И това е преследването на религията и особено на християните в целия свят. И нашата външна политика трябва и категорично да се обяви в защита на религиозната свобода. И все пак ще възразя, защото в Лисабонския договор става дума за религиозните корни на Европа но, да, Европа е многообразна, но погледнете само катедралата в Страсбург и ще разберете, че е, тук основната религия е християнството и нейните извори юдаизма. И не бива да прекъсваме тези корени. Това е светската държава. Светската държава не налага никому религиозни предпочитания. Но в Европа сме 80% християни. Имаме дълбоки християнски корени. И за това имаме особено задължение да се погрижим за най-преследваната христи... общност в света. Това са християните. И ако говорим изобщо нищо с религиозна свобода. Разбира се, трябва да се застъпваме мирно за християн, християните, защото към кого да се обърнат те, ако не към нас. И който наистина иска с религиозна свобода, няма да има възражение защото който опазва една религия, опази всички. И а онзи, който не се погрижи за собствената си религиозна общност, няма да прояви разбиране и към другите. Той няма да може да защитава мира, е, защото няма да има сетива за религията. И единствено, ако защитим Европа, можем да защитаваме и другите религиозни права. Сега, господин Мирски отсъства, затова ще помоля господин Кели да направи своето изказване. Благодаря, господин председател. Въпреки, че няма много хора в залата, темата е изключително важна за нас. Свободата на вероисповеданията, признаването на културните различия, уважение и за двете са от особено значение в днешно време. Ние постигаме напредък, населението в света се увеличава и всеки четвъртък след обед тук обсъждаме тези теми, говорим къде се извършва несправедливост и както каза колегата и утре след обед отново ще говорим по тези въпроси, особено за а, гоненията срещу християните в Пакистан. Там се извършват а, тежки деяния срещу християните и ние в нашата група, както каза колегата Посълт, би трябвало да се застъпим за тях. По този начин ние ще се застъпваме за свободата на всички вероисповедания и дори на тези хора, които не вярват в Господ въобще. Това също е много важно. Онова, което ми се ще да се случи през следващите пет години в този парламент е да бъде направен един преглед на политиката по отношение на помощта за страните в развитие, постигането на споразумения с тези страни, така щото свободата на религията да е гарантирана и да се признае, че има културно многообразие, да се признаят правата на жените. Скандално е, когато ставаме свидетели на това, което се случва в цял свят и от отказа от признаване на правата на жените. И на последно място да бъде отменено смъртното наказание. Благодаря, господин председателю. Тъй като няма други заявили желание за думата, сега давам думата на господин Куркула за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на депутатите за конструктивния диалог, който можахме да осъществим. Разбира се, ние ще, се, ще разгледаме внимателно съдържанието на тази резолюция. За религиозните свободи ще кажа следното. Разбира се, защитата на религиозната свобода е изключително важна. Избягването на насилие спрямо религиозните общности е сред водещите същите приоритети, които аз изпоменах, като е, представях нашата програма. Госпожа Ештън и съветът на министрите не отново реагираха на конкретни случаи на накърняване на религиозните свобода и упражняване на насилие спрямо религиозни общности в Ирак, в Иран. Александрия, Пакистан, Тунис. А също така и в Сирия, където е, тече е, една изключително сериозна драма исторически религиозни общности, които съществуват от години, са поставени под заплаха. Мога да само да се съглася с, съглася с казаното от госпожа Янако. Европейския съюз няма намерение да натрапва своята политика на другите. Ние сме за религиозно и културно разнообразие. Културното многообразие е, лежи в основите на Европейския европейската сграда. Преди да приключа, бих искал да изразя още веднъж благодарност на всички депутати, които допринесоха за осъществим това тази дебат. Специално благодаря на госпожа Янако, която от години работи за европейското единство. Няма да изброявам всичките и постижения, но ще припомня това, което направи неотдавна. Тя изигра много важна роля при определене на правилата за финансиране на политически партии и фундации в Европа. Благодарим госпожа Янако за вашия принос към Европа. Вие бяхте мандат, депутат 4 мандата. Всичко най-добре за бъдещето. Има едно предложение за резолюция, така че сега приключвам дебата. Утре ще гласуваме в 12 часа. сега. А сега следващата точка. Доклад на господин Шваб. Нарушение на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията. Първо ще помоля господин Шваб да направи своето изказване по